чрез предложение за резолюция. С това приключваме дебата. Ще гласуваме по-късно днес и сега преминаваме към следващата точка в дневния ни ред. Ситуацията в Джибути ще дам думата на госпожа Ривезе, една от авторите. Благодаря, госпожо председател. Това, което се случва в Джибути от години, буди много тревога. Неодавнашните събития са също така тревожни след а, промяна в Конституцията, за да, за да може за четвърти път да се яви на избори. През, през президента обяви изваредно положение, насилие към жените, бедност, потъпкване на човешките права какво, какво, какво, какво става от демокрацията в Джибути? Само изборите, но толкова манипулирани избори, че те дори не създават иллюзия на, за някакви демократични избори. Европейският съюз следствие на мисите си за наблюдение е, препоръча да се създаде независима избирателна комисия в е, страната. В Фра, Франция е настанила основната си военна база в тази страна и до, до известна степен моята страна е виновна за случващото се в страната. Но също така Съединените щати, Япония, Германия и други имат военни бази в страната. Така че както Европа, така и другите е, страни трябва да, се, да е, да е, се опитат да помогнат на демокрацията в страната. Крайно е време да престанем с лицемерието. Господин Кой. Благодаря, госпожа председател. Можем да кажем, че Джибути е ясен пример за слабостта на Европейския съюз, е, що се отнася до осигуряване на помощ за развитие на базата на спазване на правата на човека. Европейският парламент е излязъл с резолюции по въпроса. Сега отново искаме да заявим в пленарна зала, че Джибути заема стратегическа позиция в географско отношение. Там има доста военни инвестиции. Китай също е инвестирала близо 8 милиона долара за инфраструктурни проекти. Това създава проблеми в дипломатическите отношения има и европейско присъствие. Същевременно има сериозни нарушения на правата на човека. Искаме Международния наказателен съд да разгледа положението в Джибути и да се накажат престъпленията, които са срещу човечеството. Благодаря господин Танак за една минута. Госпожо председател, Сомалия продължава да се бори с джихадистите и пиратите. Продължава и диктаторски режим. Там Джибути е сцена на трагедията в африканския рок – президента си осигури 87% през април от народния глас, което е много невероятно. Същевременно лидера на опозицията Ахмед Омед пострада при полицейска престрелка. Трябва ли да споменавам и демонстрацията, при която загинаха 37 човека? в резултат на упражненото насилие срещу тях. Това се случва в Джибути. Страдат журналистите, правозащитниците и ние в Европейския съюз трябва да упражним натиск върху правителството на Джиботи, да се придържаме към реформата разписана 2015 година като отправна точка за подобряване на спазването на правата на човека. Господин, Господин Панзер. Благодаря, госпожо председател. Много са диктаторските режими в Африка и сме цели семейни династии властват. И Джибути е един красноречив пример за това. Сегашният президент на Джибути е също така на, на, на, наследник на е, властно семейство, е, което изключва народа от управлението и от достъп до е, благосъстояние. Има и много сомалийски и еритрейски иммигранти. Жените са в неравностойно положение. Така че трябва да се посочи, че е, потъпването на човешки права и преследването на, опозиционе, на опозиционни лидери е, е дело на президента. Госпожа Вержия благодаря, госпожа председател. Съгласно доста дипломати, особено не за които имат военни бази, там Джибути е стабилна страна, но истината е съвсем различно. Има недостатъчно економическо развитие и освен това много други са проблемите в страната. Искам да благодаря на всички за онези, които допринесоха за резолюцията, в която заклеймяваме това, което се случи след клането в Булдоко през декември. Ние също осъждаме маскарада с изборите за президент. Президент Гуеле получи 87%. Дори Африканския съюз призна, че има нередности по време на изборите. Освен това, трябва да чуем гласа на смелите джибутски жени, които започнаха гладна стачка в Брюксел. Искаме международна анкета, за да се помогне на хората в Джибути. Госпожа Габриел има думата. Благодаря, госпожо председател. С партньорството на Европейския съюз с Джибути е важно партньорство, особено в рамките на регионалното сътрудничество за борба срещу пиратството. На фона на това нестабилността в страната е от буди много тревога от нас. Европейският съюз трябва да да упражни натиск над властите, за да гарантира човешките права и особено в рамките на националната индикативна програма. Ако искаме наистина да, да, да бъдем е, водещи, трябва да разглеждаме какви са проблемите, а не да. Да, да, да, да, да видиме как, не, не забравяме какви са приоритетите. И би също така биха колегите да се извършат разследвания. Е, Справедлив, справедливостта трябва да цари, но ние не можем да, да, да, да, да вземаме решение и да се намесваме в вътрешните неща. Не... Господин Нарт не е тук. За това ще дам думата на paní předsedající já vítám eh, е, Най-сърдечно приветствам тази резолюция. Ние сме много доволни от факта, че се обсъжда такава резолюция. Всъщност, според мен, Президента на Джибути е основният виновник за тази трагедия. За това именно и написахме резолюцията. Ние искаме да се направи нещо за изборите. 87% от подадените гласове са за президента. Ясно е, че е необходимо тези избори да бъдат отново проверени. Трябва също така да искаме и местния президент да реши проблемите. Има репресии срещу опозицията в Джибути. Не е възможно жените да получат еманципация в тази страна, затова аз не подкрепих тази резолюция. Господин Нарт, ще отговоря. Благодаря, господин, госпожо председател. В нашия парламент често правим изявления, заклеймяваме. Това е част от риториката, свързана с правата на човека и проблемите по много места по света. В Джибути погазването на човешките права е редовна практика. Същевременно военното присъствие на Европа също допринася за успеха на президента на Джибути, а ние казваме, че искаме да защитаваме правата на човека. Много е важно да има не само риторика, а действие. Да използваме член 8 от Котунското споразумение. Да окажем реален натиск върху правителството на Джибути. Um, give... Благодаря. Сега давам думата на госпожа Арена. Благодаря, госпожо председател. Ще, спомен, ще говоря само за жените, е, жените от Джибути, които, с които се срещнах и които са били изнасилвани от войниците. Тези жени искат справедливост и достъп до правосъдие. Да, вярно, че Джибути е нашия партньор в Аф... е наш партньор в Африка, но това не, не означава, че може да има безнаказаност срещу извършителите на престъпления, срещу жени, срещу всички онези, които се борят срещу правата, просто срещу правото да живеят. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Отново се повтаря историята. Това, което става в Джибути, беше наблюдавано в много други държави. Някой идва на власт, става президент, харесва му, иска да остане завинаги на власт, променя законите, използва армията, за да упражнява контрол, потиска опозицията, не позволява никакви права на човека, особено тези на жените да бъдат спазвани. Откакто дойде на власт през 1999 година, президента Гуеле се наблюдава всичко това. Ние в Европейския съюз осигуряваме 105 милиона евро помощ за тази страна и трябва да преразгледаме този въпрос. Трябва да се сложи край на тази помощ, поне докато не установим че има свободни и честни избори в страната. Благодаря, господин Вайденхолцер. Благодаря ви, госпожо председател. Република Джибути е в един кризисен регион – това, което се случва в африканския рок, се отразява пряко. Тероризма, бедността, всичко това води естествено и до огромни мигрантски потоци. Република Джибути е малка страна. Тя би могла да бъде модел за региона, да бъде един остров на стабилността. Европейския съюз подкрепя Джибути и това е важно. Но ние сме сериозно притеснени от това, което се случва със свободата на пресата и правата на човека, трябва да сме особено критични. Самият аз съм на мнение, че не бива само да се говори, а да се каже, че ще има последствия. Благодаря, колеги. Преминаваме към спотани изказвания. Господин Полчак. Дякую, пани благодаря, госпожо председател. Както и в случая с Гамбия и че за Джибути трябва ясно да заявиме, че нашият протест срещу, под, срещу потъпкането на човешките права пред Президента на Джибути е на власт от 20 години. Може би това са традициите в Джибути, но Европейския съюз не може да понася и да приема такива традиции. Както каза господин Кели, трябва да преразгледаме помощта за развитие на страната. Аз мисля, че 105 милиона са прекалено много пари предвид че в страната не се спазват елементарните човешки права. А основното трябва да бъде борбата срещу бедността, това, което не се прави в страната, господин Мария. Благодаря, госпожо председател. Въпреки, че има малко население, и е малка по размери страна, Джибути е изключително важна в стратегическо отношение. Има ширеща се бедност и безработица в страната. Оттам тръгват много беженци, но и самата страна приема доста беженци. Много хора напоследък са загубили живота си. Има някои съмнения относно честността на изборите, затова имаше и бунтове, имаше някои съмнителни смъртни случаи, имаше съобщения за използване на изтезания. Европейския съюз трябва да направи всичко по силите му, за да се сложи край на неспазването на правата на човека в тази страна имаме лостовете за това. Благодаря, господин Касталдо. Благодаря, госпожо председател. В тази малка държава Джибути президента Гуелех упражнява чрез своята власт, чрез корупция и насилие арестува опозицията, хората безследно изчезват. Времено това е страна със стратегическо значение. Имаме военно присъствие на Франция и други страни но времено се приемат и бежанци от Сомалия и Йемен. Ние не трябва да си затваряме очите за лошите практики, би трябвало да се приложи член 8 от Котунското споразумение, да се разследват престъпленията от Международния наказателен съд и да се преустанови помощта за режим, който тъпче собствения си народ. Thank you. Господин Бонано. Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че още веднъж не разглеждаме нещата по същество. Говорим обикновено за страни, които се управляват от е, диктатори, а, а, я ми кажете, по-добро ли е положението в Либия в момента, отколкото по времето на Кадафи и какво става Европа, Китай се възползват от промените и какво и в крайна сметка а, арабската пролет а, за за която толкова много приказвахме, която толкова много възхвалявахме, се завършва, завършва с диктатура, защото африканците не искат демокрация, диктатура. С това приключихме спонтанните изказвания. Давам думата на комисара Юрова. А всъщност има още един колега, който иска да вземе думата. Госпожа Кенге. Благодаря, госпожа председател. С нашия глас ние искаме да изразим безпокойството си за сигурността на онези, които бягат ежегодно от военни действия и преследване от Джибути, от Арабския полуостров, стигайки до Северна Африка. Ние искаме силни институции, искаме властите в Джибути да гарантират сигурността на онези, които бягат и също да привлекат под съдебна отговорност трафикантите. Доста често ние пазим мълчание. Необходимо е да се защитят беженците, като се борим срещу трафикантите и срещу експлоатацията, на която са подложени беженците. Благодаря. Комисаря Юрова има думата. Почитаеми членове на Европейския парламент, Европейския съюз и Джибути имат отколешни отношения. Джибути е важен партньор. Същевременно Джибути е и активен посредник при местните инициативи. Джибути е важна страна за мисиите в Сомалия, борбата с Ал-Шабаб – и също така помощта за сомалийския политически процес. Знаем, че това, което се случва с правата на човека в Джибути обаче е притеснително, защото правозащитниците са подложили на тормоз. Особено след това, което се случи през април 2016 година. През целия предизборен период членовете на опозицията биваха задържани, без да им се предявяват обвинения. Виждаме, че се използва тормоз на най-различни нива. През декември 2015 година полицията упражни насилие срещу мирна религиозна церемония – това доведе и до няколко смъртни случая. Европейския съюз веднага излезе с изявление, поиска да се разясни какво точно се е случило, както и да бъдат наказани виновните. В този случай е необходимо със сигурност международно разследване. За това и ние приветстваме мисията на ВКБО. Не, Те ще посетят Джибути тази седмица. Надяваме се, че по този начин ще стане ясно какво точно се е случило. Същевременно би трябвало да се видят подробно президентските избори, резултатите от тях с разбивка по съответните избирателни секции – Европейския съюз разчита на продължаване на диалога, на политическите реформи и изпълнение на споразумението между Джибути и коалицията на опозицията, през, подписано през 2014 година. Като че ли миналата година се стигна до блокаж, но би трябвало демократичния процес да продължи демократизацията, зачитането на правата на човека. Те са много важни, за да имаме вътрешна стабилност на този регионален пазар. Необходимо е да се изкорени бедността. Ние ще продължим да насърчаваме всички политически сили в Джибути да участват в политическите реформи в името на по-доброто управление – Крайно време е да се сложи край на напрежението от последните една-две години. Госпожа Арена попита каква е позицията на Европейския съюз, що се отнася до жените е, в Джибути, които всъщност преминаха в главна стачка, за да заклеймят престъпленията на джибутската армия. Аз мога да ви уверя, че Европейския съюз следи много отблизо тези събития. Би трябвало виновниците да бъдат наказани. Европейския съюз е готов да работи с заинтересуваните групи за подобряване на правата на човека в страната. Благодаря. Благодаря ви. Имаме 6 предложения за резолюции. С това дебатът приключва. Гласуването следва след малко. Преустановяваме заседанието за няколко минути.